Започваме с осма точка. Управление на разходите в, в връзка с хуманното отношение към животните, селекцията на растения. Докладчикът Любран е тук. Ще гласуваме докладът за управление на разходите, свързани с хранителната верига, здравето на животните, хуманното отношение към животните и репродуктивния материал за растенията. Като си има предвид, че предложението ще се приеме през 2014 година, се опитаме да приключим разговорите Внесени са над 200 изменения, освен това са предложени 4 блокови гласувания. Искате ли да кажете нещо, госпожо Любран? Съвсем накратко, благодаря ви. Мисля, че казахте съвсем а, точно всичко. Работата, която беше извършена, ми се струва в крайна сметка добър компромис. Благодаря на всички онези, които участваха в изработването на този компромис. То е най-доброто за всички. Благодаря и на секретарията. Благодаря днес. Започваме с гласуването. Четвърто изменение. Кой е за, против? въздържали се, приема се 5 от докладчика за, против, въздържали се, приема се. NV5 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но ще ще открия електронно гласуване по пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 60 от Полсън. Моля, гласувайте за... Трябва да проверим. Моля, гласувайте по 60-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Сега 61 Къстингер за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуване Амблок. Първото гласуване Амблок. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. И сега шесто изменение на докладчика за против въздържали се, приема се. Някой поиска проверка. Гласувайте шесто изменение на докладчика. пада. Преминаваме към блок 2. Моля, гласувайте втори блок, край на гласуването. Мисля, че се приема. Седмо изменение. За, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към четвърти блок за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 75 Гарсия Перес за против въздържали се приема се. Блок 3 за против въздържали се приема се. НВ 12 за против въздържали се приема се. НВ 13 за против въздържали се приема се. Не е ясно дали да не проверим. Моля, гласувайте. NV13. Край на гласуването. Очевидно пада. NV14 за против въздържали се приема се. 16-то изменение на докладчикът за против въздържали се приема се. 79-то за против въздържали се приема се. 79 на докладчика за против въздържали се приема се. НВ 15 за против въздържали се, приема се. Осемнайс, 80 измерение, NV16, за, против, възрали се, приема се, нв 17 за, против, въздържали се, мисля, че пада. NV18 за против въздържали се отхвърля се. 83 за против въздържали се. Трябва да проверим. 83-то изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването пада. Имам въпрос. NV17 беше отхвърлено. Не означава ли това, че сега трябва да гласуваме останалите изменения, след като 17-то не е било одобрено? Да, благодаря, каза председателят напълно правилно. Сега трябва да гласуваме 18-то изменение на докладчикът за против въздържали се приема се. Е 83 за, против, въздържали се, пада. NV20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, приема се. NV21 за, против, въздържали се пада. Осемдесет и шест на докладчика за Извинявайте, това изменение пада. Гласуваме NV 22 за. Против, въздържали се, приема се. 87-мо изменение на докладчика за против въздържали се приема се. НВ 24 за против въздържали се приема се. НВ 25 за против въздържали се приема се. Н 22 за, против, въздържали се, приема се. 88 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. НВ 26 за, против, въздържали се, приема се. Проверка на НВ 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, много близки резултати. Отхвърля се с един глас. 24. Гласувайте за против, въздържали се, приема се. 90 за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към Деветдесет и пето изменение Сикерски за А, извинявайте, 95 пада, 96 за против въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре, докладчикът иска да проверим 96-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Много близки резултати. 29-то изменение на докладчика за против въздържали се приема се. 30-то изменение на докладчика за против въздържали се. Мисля, че пада. 99 гърлинг за против въздържали се приема се. 100 на яр за, против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Дали да не проверим? Проверяваме 100. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Тридесет и чика за против, въздържали се, приема се. 32 на докладчика. За, против, въздържали се, приема. 101 Гарсия Пере за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 33 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Сега гласува НВ 32 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме NV33 за против, въздържали се, приема се. Проверка, добре, NV33. Гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Преминаваме към 103. За Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 104 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 105 на Гарсия Пере. За, против, въздържали се, приема се. 106. За. Против. Въздържали се. Приема се. 107. Гирлинг. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме Енви. 40 изменение на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с 108 изменение на Гирлинг. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 110. Полсън. За. Против. Въздържали се. Трябва да гласуваме електронно. Гласувайте. Гласувайте. Отхвърля се и то категорично. След 110 отиваме на 111 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме 41 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Енди 41. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме 112. Гарсия Пере. За, против, въздържали се, приема се. Енви 43. За, против, въздържали се, приема се. Сега 114. НВ 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме 115 керски за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. НВ 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 на яр за, против, въздържали се. Да гласуваме електронно, ако обичате. 116 изменение яр. Край на гласуването. Отхвърля се. Равен брой гласове. Сега гласуваме 46 на докладчика с вдигане на ръка. За. Моля, вдигнете ръка. Против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към анекс NV1. NV1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме 52 на докладчика. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме 53 енви за, против, въздържали се, приема се. 55 на Гирлинг за, Само за момент да проверим дали става дума за 55. Прескачаме 55, отиваме на 56-то измерение. Данчила за, против, въздържали се, отхвърля се. 57. Данчила за, против. Да гласуваме електронно. 57 изменение. Данчила за, против. Е, резултатите са много близки. Отхвърля се. така, колеги, приключихме, но ми казват, че все още трябва, ни предстои да гласуваме по едно от измененията, което сме пропуснали на трета страница. И изменение 15 на докладчика след блок 3. И така, 15-то изменение на докладчика за против, въздържали се, приема се. Сега трябва да гласуваме законодателното предложение с измененията и гласуването ще бъде електронно. Край на гласуването. Приема се. И сега проекта за законодателна резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме за започване на преговори с съвета. Веднага за постигнем споразумение на първо четене. Гласувайте. Край на гласуването. Благодаря. Приема се. И накрая гласуваме екип преговарящи. Председател, заместник председател, докладчик, докладчик в сянка. Моля гласувайте. Екипа преговарящи. Край на гласуването. Приема се. Браво! Поздравления, госпожо Любран. Можем да започнем преговори. Така че на 1 януари текста да влезе в сила. Благодаря на госпожа Любран. Колеги, сега трябва да преминем към доклада на Ерик Андрия, доклад, както се нарича регионална марка за качество към по-добри практики в економиката на селските райони. Сега ще гласуваме измененията и се надяваме, че текстът ще отиде в председателския съвет през декември. Всички координатори на политическите групи поискаха да се промени наименованието, както знае докладчика, за да се премахне думата качество. И ако бъде одобрена промяната, докладът ще се именува регионална марка. Ще дам на Ерик да коментира. Благодаря. Само да благодаря за колективната работа с всички, с всички докладчици в Сянка. за да се отстрани недоразумението, което възникна при първата размяна на мнение. Благодаря на секретарията за извършената работа по време на оформянето на този доклад. И сега, ако сте готови, можем да започнем да гласуваме. No? No, iniziamo dal paragrafo 1, chiedo scusa. Quindi, emendamento 40. Започваме с първа функция. За против въздържали се пада. 47 изменение райме за против въздържали се пада. 48 Габриел за против въздържали се пада. А приема се, прощавайте. След което гласуваме блок компромисни изменения към трети параграф. За, против, въздържали се, приема се. И така, стигаме до 53-то изменение. За, против, въздържали се, пада. Сега, Компромис по четвърти параграф. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 63-то изменение. Данчила и други за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим изменение 63-то. Данчила, моля, гласувайте електронно. 63 è respinto. Пада. 65-то изменение на Андрие. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, пада. Компромис, параграф 5, за, против, въздържали се, приема се. 74-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 72. Данчила за, против, въздържали се, приема се. Компромис по 6 параграф за, против, въздържали се, приема се. Изменение 76 за, против, въздържали се, пада. 86 Скота за, против, въздържали се, приема се. След това компромис по седми параграф и новия параграф 7а за, против, въздържали се, приема се. 98 изменение за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, пада. 100 за, против, въздържали се, пада. Продължаваме с шесто изменение за, против, въздържали се, пада. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение. Йохансън за, против, въздържали се. Приема се. Девето на Антен за, против, въздържали се. Приема се. 10 за, против, въздържали се. Приема се. И изменение 11 Андрия за, против, въздържали се. Приема се. 12 за, против, въздържали се. Пада. 13. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте електронно 13 изменение. Dichiaro кюса ла votazione. Край на гласуването. Пада с един глас. След това 14 Раймърс за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 14-то изменение. Електронно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. След това 15-то Гарсия за, против, въздържали се. Приема се. 16 на Раймер Стив. Въздържали се. Пада. 17 Патрал Невеш. За, против, въздържали се. Приема се. 18 Егле. За, против, въздържали се. Приема се. 19 изменение скута. За, против, въздържали се, приема се. 20. Никълсън за, против. Мисля, че се приема. 21. Скота за, против. Трябва да проверим. 21 изменение. Моля, гласувайте електронно. Respinto, però facciamo il risultato. Respinto. Adesso andiamo. Мисля, че пада, да. Не се приема. Emendamento 22, Nicholson. Chi a favore? 22. za, против, въздържали се. Пада. 25. За, против, въздържали се. Приема се. 26 за, против, въздържали се. Може би се приема. Може ли да проверим 23-то? Гласуваме 23-то изменение. Моля, гласувайте електронно. Кюса на Край на гласуването. Приема се. Изменение 24. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 26. За, против, въздържали се, приема се. След това компромис по съображение от преембюла. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, пада. 42. За, против, въздържали се, пада. 38. Дантен за, против, въздържали се, приема се. 39. За, против, въздържали се, пада. 40. За, против, въздържали се, може ли да го проверим с електронно гласуване? Изменение 4, 40, моля ви. Е негатив? А, уи? Е, авевамо и више президенте, e avevamo контро се стес. Емендаменто... Е, Заместни председателя гласува против собственото си предложение. И така, ще гласувайте, моля, по 40 против 16 на 17, след това 40 на Габриел, за против въздържали се приема се, 43 за против въздържали се пада. И сега по текста от Реги гласуваме. Това са отделни вотове. Едно, две, три. За, против, въздържали се, пада. Следващото. Реги 3. За, против, въздържали се, пада. Реги 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 7. За, против, въздържали се, пада. Реги 8 за против. Въздържали се пада. Реги 9 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да проверим Реги 9. Моля, гласувайте електронно. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Приема се. И сега продължаваме с гласуване на становището от Транспортната комисия Транс С за, против, въздържали се, приема се. Тран 1 и 2 за, против, въздържали се, пада. Тран 3 за, против, въздържали се, приема се. Тран 4 за, против, въздържали се, пада. Тран 4. Моля, проверяваме отново вода. След това продължаваме с 7 за против приема се, 8 за против въздържали се. Не съм сигурен. Може ли да проверим Тран 8? Режим на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Си. Край на гласуването. Да, пада. Тран 10 за, против въздържали се. Пада. И сега проекта за резолюция с съответно измененията. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Не съвсем е, единогласно. 30 за, 3 против. Приема се. Поздравявам ви, Ерик. Della decisione il 5 dicembre, che speriamo все още е, чакаме решение на 5 декември. Надявам се, че председателския съвет ще приеме бързо нашето предложение и за промяна в заглавието. И така стигаме до 10-та точка до дневния ред, а именно размяна на мнение с председател на комисията относно делегираните актове. Представители, прощавайте, на комисията относно делегираните актове. Vedo Tasso Saniotis che è con noi. Buongiorno. Allora, colleghi, durante il dibattito in plenaria Уважаеми колеги, по време на дебата в пленарна зала относно ОСП, е, няколко колеги от нас е, заявиха, че наистина се притесняваме относно делегираните актове, предложени от Генерална е, дирекция Агри заедно, разбира се, с участието на държавите членки, с наблюдението на секретарията и всичко това е свързано и с обсъжданията, които върват в специалния комитет по селско стопанство относно спазването и неспазването и съответствието на съответствие на делегираните актове с политическите споразумения относно основните актове. Затова помолихме представител на комисията да дойде и да участва в разисквания заедно с нас по този въпрос. Господин Ханьосис е тук и се надяваме, че ще можем да разискваме разпоредбите както и замисъла, преди да се вземе решение относно преразглеждане на делегираните актове. След това ще се изпрати предложението от комисията към съвета и в крайна сметка много моля и слушайте ме по време на първия дебат е, ще се води подробна е, дискусия на 2 декември, за да можем да получим информация по темата. Ще получим обратна информация и в нашата комисия има специална точка в е, заседанието в понеделник ще се е, е, дискутира въпроса при закрити врата с представител на комисията, темата свързана с делегираните актове. Така че е изключително важно е, да се изкажат основните позиции на комисията относно съставянето на делегираните актове, защото веднъж, когато те официално бъдат е, предложени в окончателен вид, тогава наистина парламента ще може само да каже да или не, но не да внесе изменения в тях. Така че, както координаторите знаят, заедно с господин комисар Чоло ще се разглеждат тези въпроси на 9 декември и е, господин Ханиотис. Е, ще ви дам думата. Изглеждате объркан. Ние днеска, само ще получим информация относно въпроса от ДИА. Това ще има дебат следващия понеделник е, с представители на кабинета на господин комисара, след това с представители на генерална дирекция Агри, а след това на 9 ще има заседание с комисар Чоус за да можем да предоставим информацията на господин Ханиотис. Имате думата. Brief. Благодаря. Ще бъда кратък. Три пункта искам да ви изложа. На първо място изслушахме миналата седмица вашето мнение и така получихме възможност да изясним и нашите собствени позиции. Комисията изцяло е съгласна с вас, че целта на делегираните актове не е да замести времените и преходни разпоредби, а да бъде малко по-специфична при определенето на тяхното съдържание тъй като те в крайна сметка се явяват с задължително правно действие за всички нас, включително и за комисията. Целта е да определим тези части от делегираните актове, които са все още неясни. И тези именно моменти, неясни моменти се обсъждат в е, експертни работни групи. И днес даже се провежда среща на експертна група за директните плащания, където се обсъждат модифицираните и ревизирани текстове. И тези текстове на свой ред също ще бъдат прегледани отново, модифицирани, ревизирани и отново прегледани от групата, ако е наложително. Именно в тези работни експертни групи се явява за нас възможността да обясним логиката, която следваме при разписването на указанията и да изразим тези свои виждания на всички останали. Всички останали на свой ред пък имат също възможността да изразят съгласие или несъгласие. Това е начинът по който можем да стигнем до приемливо за всички ни решение. И така искам отново да подчертая казаното от комисаря Чолус на пленарното заседание миналата седмица, а именно, че ще проведем последващи информационни срещи с евродепутатите, за да дадем последна информация за събитията и постигнатите резултати. Благодаря. Е, Благодаря на Тасус за представените подробности, така че на 2 декември ще проведем закрито заседание по тези въпроси по същество с кабинета на представители на кабинета на комисаря и на 7 декември ще е, разговаряме и с комисаря. Има ли коментари? Въпреки, че дебата по същество ще бъде другия понеделник. Алберт има думата. Благодаря, господин председател. Не искам да... Нямам коментари по същество. Имам само едно искане и молба към комисията. А именно духът на политическото споразумение да се спазва. Призоваваме ги да не се опитват да търсят ново тълкование в разпоредбите на политическото споразумение. Като Европейски парламент е, ние неизбежно ще трябва да утвърдим своите правомощия, да отеглим текстовете и комисията трябва да е наясно, че ние имаме подобни правомощия по Лисабонския договор. Благодаря, Алберт, господин Лайен. Благодаря, господин председател, господин Тасос. И слушах вашето обяснение, но 18 държави членки подписаха съвместната декларация и още две, Великобритания и Германия, изразиха тревога относно това, че Делегираните актове на комисията излизат извън рамките на политическото споразумение, така както го разбират. Бихте ли казали няколко думи, защо държавите членки трябваше да предприемат тези действия? Бихте ли ни казали защо, дали сте отговорили на техните притеснения, дали сте ги успокоили? Защото на мен ми се струва, ако 18 държави членки плюс 2, които изразяват притеснения, очевидно има някакъв проблем с посоката, в която се върви. Бихте ли казали няколко думи, за да ги успокоите? Джим Никълсън. Благодаря. Както казахте, Следваща седмица ще има дебат, така че може би няма смисъл а, да говорим едно и също. Ако комисията смята, че няма повод за притеснения, аз съм очуден от тази позиция. Може би в нашата комисия не трябва да обсъждаме този въпрос в момента именно каква е нашата позиция по отношение на делегираните тактове? Ако в изпълнителните тактове имаме статут на наблюдатели, не бива ли в делегираните тактове да бъдем повече от наблюдатели? Аз а, си запазвам правото да повдигна този въпрос още един път след обяд. при цялото ми уважение към комисията, опитвам се да бъда пределно дипломатичен да се дойде тук и да се каже, че няма повод за притеснение, след като 18 държави членки са подписали документ и още две са ги подкрепили и подкрепата е абсолютно категорична от тези две държави членки. И тук поне две държави членки е, са изразили е, кое ги притеснява относно политическото споразумение през юни. Ние знаем, че това беше едно много крехко споразумение и всяка промяна в него няма да бъде лесно приемлива за повечето от нас. Комисията трябва да разбере и не бив, че има проблем и нека не се прави, че няма проблем много държави членки очевидно смятат, че има проблем. Благодаря, Джим. А, ти си абсолютно прав, Каполос. Uh, е, há, uma, há uma frase е, muito célebre que diz... Благодаря. Има една приказка <laughs> много известна, а именно Никога няма човек втора възможност да направи първо добро, впечат... добро първо впечатление. И така, комисията и тя е в това положение в момента. Няма за нея вече втора възможност да ни направи едно повторно първо добро впечатление. Толкова много усилия ни коства политическото споразумение, толкова усилия положиха всички страни тревогата, която бихме всички по повод на начина на подготовка на тези първи делегирани актове, с оглед, значи, на всичко това, комисарят дойде в Страсбург, за да ни успокои и да разсее съмненията ни сега обаче слушам изказването на комисията и горещо се надявам, че това не е последната им дума и че ще имаме възможност отново да поправим нещата в желаната посока. Благодаря. Луиш, казва председателя, изглежда а, изглежда много убедително, прозвуча много убедително това, което казваш. Шикерски. Благодаря. Искам да попитам експертната група нещо. Може би моето невежество ми пречи да знам <laughs> отговора, но искам да попитам, кои са тези експертни работни групи, които, за, кои, за чието съществуване ни каза представители на комисията, как се разделят, дали имат различна подготовка, различно образование тези, които работят в една или друга комисия. Това питам. И сега нещо друго. Може би знаете за начина по който се работи в други комисии, регионалната комисия, транспортната комисия, по въпроса за делегираните актове, как се разпределят правомощията там. Искам да попитам, дали има и на други места, в други комисии, същите опасения, като опасенията, които изпитваме ние тук в комисията Агри. Дали и другите се страхуват от същото като нас. Благодаря. E Благодаря. Имате думата, следващия оратор. Благодаря. Онова, което се случи наистина не само притеснително по отношение на цялостната селско-стопанска политика, но също така гледна точка на Европейския съюз и начина по който функционира той. Комисията много е, сериозно наруши деликатния баланс, който бе постигнат. и се създаде един е, е увеличаващ се лагер на е, скептично настроените срещу комисията. И всичко това ще доведе до съответни политически последствия за взимане на решението а, и не бива да грешим относно именно този процес. Трябва да има последствия наистина за взетите решения, защото очевидно е разклатено политическото доверие, а толкова трудно го постигнахме, така че комисията би трябвало да прави много повече, за да се устрани този проблем. Благодаря, председателя. Господин Аня. Господин председателю, може би ще се зарадвате, че ще подкрепя всички изказали се до сега, което наистина е необичайно за мен. Каквото ме притеснява тук е следното. Голямата бюрокрация, наречена комисията, просто проверява нещата, докъде могат да стигнат, колко ще издържим. А ние реагирахме е, изключително категорично. Надяваме се, че тя ще отстъпи. Но в крайна сметка е, те ще се опитат отново. Трябва много да внимаваме. Благодаря. Анкора дес. Е, Господин Дес. Благодаря, господин председателю. Един коментар позволете да направя. В зависимост от информацията, с която аз разполагам, вече 23 са държавите членки, които критикуват предложението на комисията. Представителя на комисията. Един въпрос имам към вас, господине. Мисля, че добре това че се прави предложение за участието на парламента в подготовката на този законодателен акт. За съжаление, доколкото сега разбирам, парламентът има само статут на наблюдател в тези групи, така че на практика няма пълноправно участие. И сега колегата Белагладфер току-що заяви нещо, към което аз се присъединявам, а именно – противопоставянето от страна на държавите членки и факта за огласяването на тази позиция води до увеличаване на броя на евроскептиците. Не казвам, че това е моята позиция, но в крайна сметка да не наречем комисията последната централна комисия в Европа. Така че нека да гарантираме демократичното функциониране на демократичните институции. Благодаря. Grazie Albert Секрески. L'onorevole e- знаете какво е това? Господин Рубикс. Благодаря, господин председател. Имам един въпрос към комисията. Ако всички говорят толкова много, аз самият много съм се изказвал, обсъждали сме въпроса и при закрити врата. Въпросът ми е къде е проблемът за комисията? Защо не можем да се върнем към онова, за което сме се договорили? Защо трябва всичко да се промени? Защо трябва да се промени всичко онова, което сме правили до сега? Мартин Хойслинг. Не искам да хвърлям кал по комисията. Но мисля, че е малко преувеличено да сравняваме комисията с някакъв централен комитет. Мисля, че комисията би трябвало да изясни какво има предвид, когато каза, че ние ще участваме пълноценно. Това не е вярно, ние ще бъдем чисто и просто наблюдатели мисля, че за да има доверие, за да няма недоразумение, парламентът трябва да участва пълноценно. Чрез изпълнителните актове ние не участваме пълноценно, а получаваме само информация от втора ръка. Сега ще дам думата отново на директора и аз самият искам да кажа няколко думи. Първо, Обсъдили сме въпроса и всички ние сме напълно съгласни, всички ние имаме волята делегираните актове да бъдат само в приложение на политически споразумения. Те не са политически актове, те са приложение на вече приети политически актове. И това е нещо, което ще повторим, когато гласуваме доклада на САЕР след няколко седмици. Делегираните актове бяха постижение по Лисабонския договор за парламента. В крайна сметка, ако ние не сме доволни, можем да преобърнем тази система и отрицателния вод по делегирани тактове не е катастрофа. Това не означава, че се губи време и ще се започне от самото начало с първо и второ четене. Мисля, че трябва да свикнем да се отнасяме спокойно към въпроса. Комисията ще излезе с нещо друго, ако отхвърлим тези актове. Престои ни да приемаме много делегирани актове, когато обсъждаме законодателната рамка за ОСП. 5 по преходните мерки ние работихме с много делегирани актове така, че трябва да свикнем да си вършим работата като са законодатели. Но без да се притесняваме от това, че може да гласуваме против. Това няма нищо катастрофално. Делегираните актове си остават сериозно постижение за парламента и изпълнението на изпълнителните актове, в които парламентът не може да участва, ще задълбочи нещата. И сега, Тасос тук, ако може да ни отговори а, ясно и по същество. Секретариатът ще изпрати а, мейл, в който ще обобщи основните съображения, изказани тук, за да се подготвим за задълбочения дебат на 2 декември, по време на който ще разгледаме въпросите един по един. Благодаря за тази възможност да изясня нещата, което не успях да направя очевидно първия път. Първото, което трябва да изясним е, че основният акт е основен акт и е основен акт. Точка. Това е задължително законодателство. Не говорим за основния акт. Онова, което обсъждаме, са области, в които детайлите, в които не са в основния акт трябва да бъдат прецизирани. Днес за първи път групата на експертите обсъжда консолидирания вариант на, делегир... на предложението за делегиран акт. Нещо нещо, което ще се обсъжда на повече от 20 заседания, са подробностите. Когато има проекто предложение за обсъждане, ще има области, в които ще има неща, нуждаещи се от уточняване, от промяна и ще има и други области, в които ще има нужда от допълнителни модификации, както, в, както и днес – в много случаи текстовете ще си останат във вида, в който са. Защото ще успеем да убедим хората, че има известна логика в това да се подхожда по един или друг начин. Повтарям, целта не е да се променя основният акт. Никой няма нито волята, нито намерението да направи подобно нещо. Попитахте дали ще участвате пълноценно. Повтарям, това е експертна група. В експертната група експерти от държавите членки ще получат информация на различните етапи на предложенията, които получаваме на етап проект. Вие ще получите същата информация по същото време. Те ще имат право да се изказват. Вашите представители също ще имат право да се изказват. Вие ще решите кого да изпратите няма ние да, да решаваме. Говорим за експерти, не говорим за депутати. Те ще имат същата възможност, като останалите експерти, да изразят а, своите съображения, ако желаят и мислят, че това се е случвало. И така. Кой, какъв е следващия етап? Да видим как ще протече дискусията в консолидирания вариант кои са областите, в които ще се иска допълнителни пояснения и предстои още една среща с експертната среща, за да видим докъде ще стигнем с консолидирания текст. И аз мисля, че това е процесът. Процес, в който са направени промени, процес, в който са направени уточнения. Това е процесът, който ще доведе до по-ясно очертание на текста. Аз, що се отнася до въпроса на Джордж Лайън, той трябва да се адресира към държавите членки. Ако има конкретни въпроси в делегираните актове, които са свързани с някои държави членки, а не с други. И в, по време на дискусията ние ще трябва да направим така, че поясненията и промените да имат отношение към дискусията. Искам да повторя, че не сме приключили този процес, той продължава. И понякога оставам с впечатлението, че, видите ли, имаме един от окончателен текст, който трябва да се гласува. Много благодаря, Аниотис. Нещо обаче искам да попитам, да уточня по-скоро. Тасос че представителя на парламента няма политически мандат. Ако участва, то го прави в нечие име, в чие обаче, на коя политическа група неговата цел всъщност не е да представлява, а да слуша и след това да предоставя информацията на координаторите, докладчици, докладчици в сянка. С други думи, той е наблюдател, а не представител на парламента. Така че сме неравно представени пред останалите участници в експертните групи, които пращат представители с преговорен мандат. Разбира се, че ние имаме е, специалисти и експерти, но трудностите, пред които сме изправени, са с друго, от друго естество. Затова не искаме да поставяме пречки пред комисията. Разбира се, че не искаме, но единственото оръжие, ако мога така да се изразя, би било отхвърлянето на делегирани актове, ако стигнем до там. Следващия понеделник, 2 декември, ще обсъдим отново тези въпроси. Джордж Лайен. Благодаря. Аз съм малко объркан от това, което чувам и тези смесени представителни функции при делегираните актове. Аз смятах, че представителите на парламента нямат право на дума в тези заседания. Сега се оказва, че това не е така и току-що го чухме от Тасос. На заседанието тук обаче на координаторите не сме обсъждали в никакъв случай, поне доколкото аз да си спомням, дали нашите представители от секретарията имат право на участие, на глас, на изказване или не. В такъв случай поне трябва да го обсъдим на заседание на координаторите. Искаме ли нашите представители в смисъл на наблюдатели на събитията там да имат право на изказване или не, да се изкажат, да вземат отношение? Чувал съм случаи, в които са се обсъждали текстове, които са били в разрез с наш, постигнатото от нас политическо споразумение. Разбира се, че там не трябва да се изменя политическото споразумение, но нещата трябва да са ясно поставени. Кой какви отговорности носи и представителите, които ние пращаме от секретарията на нашите парламентарни комисии, какви права на участие имат в експертните групи. Сега се оказва, че те имат това право, това, което чухме от представителя на комисията и ние трябва да разрешим до каква степен да им позволим да го използват. Благодаря. Благодаря, Джордж. Нещо и от мен, ако позволите. Експертът, представителят на секретарията който участва като наблюдател, не може да взима отношение, не може да взима участие, защото няма политически мандат. Току що го казах на Тасос, аз самият информира, може да вземе отношение нашия пратеник там в изказване с общ характер, но в никакъв случай като изражение на политически мандат. Знаем в момента, че обсъждаме доклада Сайер и може би в бъдеще да имаме право да назначаваме докладчици по делегирани актове. За сега обаче това не е Сега нашите пратеници са просто представители, служители на секретарията на парламентарната комисия, които присъстват на заседанията водят бележки и след това довеждат до нашето знание случилото се там, но не участват в обсъжданията, защото нямат политически мандат. Затова нещата са толкова деликатни и толкова крехки. Затова трябва толкова внимателно да подхождаме, за да сме убедени, че в делегираните актове са застъпени нашите предварителни позиции имаме случаи, в които случаят съвсем не е такъв примерът, който цитираме с 20-те министри, които се обявиха против, включително и нас самите в последния случай, който ни занимава. Пак повтарям, на 12 декември ще имаме заседание при закрити врата на координаторите на нашата комисия и комисаря, за да може да поправим, да модифицираме тези първи делегирани актове на първо място и на второ място да очертаем стратегия за надзор и контрол и мониторинг, както решим да я наречем, за да не се повтарят тези грешки, да не се получава същото, каквото се получи сега. Джим. И сега, както разбирам, всички знаем къде се намираме сега, 26 ноември. Остават няколко седмици до коледа и няколко дена преди срещата с комисаря. Разбирам, че всъщност е, ние няма да постигнем успех по делегираните актове преди 13 март следващата година. Така тълкувам нещата, така ми беше казано миналата седмица. Ако това е вярно, тогава можем да имаме една заседание на комисията и е, заседание е, в Страсбург, когато можем да разгледаме този въпрос. Не изглежда, че разполагаме с кой знае колко време. Днес дискутираме този въпрос, трябва да уточним този въпрос, но графика трябва да ни е напълно ясен. Да не забравяме, че хората ще участват, те са въвлечени. Не можем да предоставяме, прехвърляме нашите отговорности други му. Трябва да знаем най-напред какъв е нашия график за работа. Благодаря ringrazio Jim che mi dà la possibilità. Благодаря, Джим. Вие ми давате възможност да ви кажа точно какви са сроковете. През март ще се одобряват делегираните актове от колегията на комисари и преди това да се е, направи официално, нищо не можем да направим, нито не можем да гласуваме за, нито е, да се противопоставим. Трябва да започнем от сега, от следващия понеделник да започнем работа, тогава когато разполагаме с новия проект на предложението и новите текстове, така че да можем ние да подготвим нашите текстове и предложения да се опитаме да повлияем върху избора, който ще се направи по отношение на делегираните актове. Е, през месец март ние просто можем да гласуваме против. И ако текста, който се приеме от комисията в окончателен вид е, е, не е приемлив от наша гледна точка, ще гласуваме против. Но през следващите няколко е, седмици ще се опитаме да предложим изменения в първия вариант на проекта, който сега се обсъжда. Ще има и други такива. Чуваме слухове, че преди коледа ще има нов вариант на текста. Ще видим какво съдържа той и секретариатът ще ни помогне, като ни предостави е, резюмирана информация относно основните аспекти, които трябва да разгледаме. След това ще можем е, да предложим изменения в текста преди да се приеме той, защото през март вече е късно. Всичко ще е минало. Просто можем да гласуваме за или против. Надявам се, че нещата сега стават ясно. Джордж? Е, е, Както разбирам, е, има месеци до месец март, но важно е да направим така, че да се чуе гласа ни и е, наистина е необходимо да изкажем съображенията си с помощта на експертите относно проблемите в текста. Е, можем да кажем, ето тук възразяваме и затова трябва да коригираме точно тук текста, но трябва да сме в състояние да направим това. Eh, Благодаря. Ще дам думата на господин Аньо думата, но само нещо да кажа преди това. Трябва да направим необходимото, за да може експертите максимално бързо да докладват своите становище пред нас, за да можем да видим дали съществуват някакви е, различия или не така че да постигнем едно единно споразумение. Що се отнася до двата вида кози, овце, дали става въпрос само за женските екземпляри или не, но нашите експерти трябва да ни дадат тази информация е, Естествено, експертите трябва да ни докладват, а няма да ни предоставят мандат за политическо взимане на решение, но ние на заседание на координаторите трябва да се запознаем с тяхната позиция или може би напълно заседание на комисията. Нашата комисия. И след това можем да отправим нашето политическо послание при тълкованието, което ще възприемем. Що се отнася до секретарята и експертите, националните експерти, няма преговори, които да текат между тях. Очевидно ще има позиция от страна на експертите, която ще се предостави. И след това ние трябва да разполагаме с стратегия, така че да се подготвим и да гладваме, за да вземем политическо решение. Няма или ще променяме това решение. Господин Аню. Мисля, че Дебатът, който проведахме, трябва да бъде изслушен от всеки, който иска да знае как функционира Европейския съюз. Опитни хора, вие, Джордж Лайн и комисията не могат да се разберат кой какво може да каже и кой какви правомощия има. Комисията по селско стопанство на парламента, ако стигне, ако приеме решение, може да, да оправомощи секретарията да говори от нейно име. Не може да няма правомощие да прави това. Фактът, че това се обсъжда е твърде странно. Странен. Благодаря. Драги приятели, много е важна тази тема, както каза Агнио. Вярно е също така, че обсъждаме в една друга комисия как да управляваме тези делегирани актове. Това е доклада САЕР. Предполагам, че сте запознати с този доклад. В този доклад се обсъжда как може парламентът да участва на фазата на изпълнение на регламентите чрез делегираните актове. Даже има и предложение Разбирате, че при нас решението е много сложно и има риск всички депутати да бъдат включени в делегирани такта. Миналото година имаше 2000 акта. Не говорим за регламенти, говорим за много актове, които ще бъдат множество. Ще бъдат поне 10-12 делегирани акта. Не можем да третираме всеки делегиран акт, все едно, че е нов акт. Ние прилагаме основния текст и трябва съвсем спокойно да изградим един механизъм за наблюдение и контрол. Така че ако има едно предупреждение, веднага да дойде политическо решение. Първо от координаторите, след това на комисията. Ето това е инструмента, с който и ние по някакъв начин прилагаме тази стратегия. Повтарям още един път. Делегираният акт ни помага. В крайна сметка можем да го отхвърлим и нищо няма да стане. Комисията ще трябва да го пренапише въз тези основи, които ние зададем. Така че проблемът ще бъде управляван, ма нека не го раздуваме и да го правим по-голям, отколкото е. Сега, нека да се занимаем с корекцията на проекта и парламента да може да си каже думата. След това на втори ще направим среща. Ако не сме доволни, ще проведем още срещи по делегирани тактове. И след това ще стигнем до приемане в колегията на комисарите и след това през март ще върнат делегираните тактове в финалната, окончателната им формула. Ако има различия, ако не сме съгласни, първо в комисията, след това в пленарна зала ще ги отхвърлим. Ако сме доволни, ще ги приемем. Джим, искаш ли думата? I, I think we have to look at this. Мисля, че няма да погледнем на нещата като конституционен експерт. Видяхме по време на тристранните срещи, те идват на тристранните срещи за всеки параграф, имат си цял набор от експерти. Ние в нашата комисия имаме чудесни хора, но те не са експерти в тази област. Експертите идват от държавите, членки се събират, те са експерти, ето за това говорим. И от време на време те ще ни кажат, може да правите това или второ или трето но не можете да го направите по и този начин. Ето тук сме стигнали. Мисля, че трябва по някакъв начин да се замислим за онова как, как, да, как да участваме. Не казвам, че комисията само бърка, защото някои от предложенията, с които излиза, може да са напълно разумни. Имаме нужда от известна гъвкавост. Ето, това е проблемът. Наша отговорност като координатори е да решим този въпрос. Ние не, не искаме не сме готови да видим къде са проблемите и следователно трябва да подходим по един конструктивен начин, но и комисията пък трябва да разбере, че ние си имаме наша роля. Подозирам също така, че има и известна поверителност във всичко това и това е задължителна част от процеса. Добре, благодаря. Джим бих казал, че темата достатъчно беше обсъдена. През следващите дни секретариатът ще ни представи списък с точки, по който ще се види къде са различията на мнения, ще видим какво казват 20-те министри и след това на 2 декември на, при закрити врата ще обсъдим с кабинета на комисаря и други експерти на генерална дирекция Агри всички отделни въпроси. Сега преминаваме към 11-та точка в дневния ред растителна селекция възможности за повишаване на качеството и добива. На 5 ноември проведахме обществено изслушване за, генети, за растителната селекция. Решихме също така да организираме и възложим доклад по собствена инициатива на заместник председателя Полсън. Сега госпожа Полсън ще ни представи своя доклад по тази тема. Този доклад по собствена инициатива отчита бъдещите предизвикателства пред селскостопанския сектор, по-конкретно подобряването на генетичния растителен материал и иска да отговори на въпроса как да изхраним нарастващо население с едни и същи ресурси – земя, вода и въздух. И така, е, докладчика ще се спре на генетичното разнообразие, растителната селекция и факторите, които влияят върху сълскостопанското производство. Ще дам думата на госпожа Полсън и след това на останалите колеги, които желаят да се изкажат. Заповядай, Марит. Herr ох, och jag ska vänta lite så ni får благодаря. Ще ви дам минутка само за да си сложите слушалките за превод. Започвам с историческа справка, така да се каже, на проекто становището, на проекто доклада. Ще бъда кратка, защото всички сме следили развоя на събитията. Просто е необходимо да увеличим с 70% за 13 години производството, хранителното продоволствие. Няма да можем, не е възможно да увеличим ресурсите в смисъл на повече обработваема земя, защото такава просто няма, или пък повече водни басейни и такива просто няма. И освен това, те ще продължат да намаляват, така както намаляват вече в момента. Добивите, общо погледнато, падат може би не драматично, не с някакъв а, драматичен темп, но бавно и постепенно в продължение на целия минал век те, тези добиви са падали. Има проучвания, които показват, че генетичното разнообразие също е намалено през 75% през последните 100 години. И това, според мен, е истинският източник на безпокойство, който трябва да ни занимава. Можем, разбира се, да обсъждаме дълго и на широко до каква степен е запазено биологичното разнообразие в Европа, какви са разликите между севера и юга, между вътрешността и крайбрежията. Но единствено безспорното твърдение е, че такова разнообразие съществува и трябва да го запазим освен всичко останало и за да съхраним културните особености на селското стопанство, на животновътството, на растениевътството в нашите региони. Сега се оказва, че Сълскостопанският сектор е в крайна сметка доминиран от, 7, от 6 големи фирми производителки. Европа трябва да се освободи, да извоюва отново свободата си спрямо тези големи мултинационални компании, които използват геномодифицирани организми, за да повишат добива. Но не с положителни цели, а за да намерят пазар на химикалите, които отново произвеждат самите те. Тоест, е, само захранват собствената си машина за генериране на печалба. Тоест, те работят за собственото си благо, а не за благото на планетата или за това, от което нейните обитатели имат нужда. Нека да погледнем, прехвърлим поглед назад към последните 10-15 години. Използвани са технологии, които са приемливи технологии, свързани с използването на геномодифицирано инженерство, но те не са разписани в законодателство все пак. Това се отнася за култури като пшеница и други много използвани растителни видове, за които обаче не можем да се похвалим, че имаме информация, пълна такава за това какви генно модифицирани методи са използвани пред тяхното отглеждане. Затова искаме да призовем комисията да даде начало на общ дебат по тези въпроси на къде вървим, на къде вървят нашите потребности и как можем да ги задоволим. да започне обсъждане, в което да намерят място колкото се може и колкото се може по-умни въпроси, за да можем да работим по всичко, което ви изложих. Разбира се, моят проектодоклад е само проектодоклад. Той не е истина от последна инстанция, но за да можем да работим по посока на крайния резултат, трябва да разработим система от добре премислени въпроси, които да ни служат за основа. Сред тях трябва да бъде и въпроса за това, кой носи моралната отговорност спрямо тези огромни предизвикателства, пред които е изправено човечеството в крайна сметка. Тази продоволствена политика, в крайна сметка, не се оказва европейска такава, продължава да бъде национална. Начинът обаче минава през европеизирането и ако искаме всички да вървим спрям по посока на задоволяването на бъдещите ни нужди. Знаем, че тези бъдещи нужди ще бъдат огромни, сравнени с се по-топящите се ресурси. И тук искам да се обърна към всички с идеята за взаимопомощ. Благодаря. Благодаря, Марит. Четирима колеги пожелаха думата. Господин Кинески най-напред. Благодаря ви. Благодаря за интересния ви доклад. Интересен е, наистина, защото тематиката е много вълнуваща, а именно как да осигурим а, продоволствие тогава, когато търсенето ще нарасне с поне 70%, имайки предвид ограничения, върху които нямаме контрол в този процес и наистина това са обработваемата земя, както казвате, водата, която можем да използваме и други. Това е, може би, един от е, ключовете, които можем да използваме, за да отключим вратата на процесите за взимане на решения, а именно научните изследвания. Трябва да се позовем на тях. Но необходимо е да имаме и паралелни цели, а именно опазване на биомногообразието и околната среда. Имам въпрос по а, шеста точка, където вие казвате, че трябва да бъдем открити а, и да оставим отворена врата за а, наличните технологии. Какво имате предвид? Например, генетичното инженерство ли? Не ми е ясно какво имате предвид. Не бива да затваряме наистина очите си за научно-изследователския напредък, но необходимо е да направим нужното, така че е, съществуващите технологии да съществуват успоредно с нововъзникващите, за да можем да опазим многообразието в природата. На второ място, изказвате съжаление, че има монопол на големи компании, многонационални. Това е вярно. Но селекцията на новите сортове е скъпоструващо начинание. И тук идва ролята и на големите компании. Всичко има своята положителна и отрицателна страна. Така че би трябвало да разгледаме в крайна сметка финансирането, откъде ще дойде, какъв ще бъде инструмента, така че да можем да финансираме е, както научно-изследователската дейност в Европейския съюз, така и малките и средни предприятия в Европейския съюз. Действително съществуват големи компании, но можем само пожелателно да се мислим какво ще се случи с тях и каква да бъде тяхната дейност, защото това е факт, който трябва да приемем. Нека да подкрепим малките дружества. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Госпожа Леброн, после господин Полушанташ. Euh, благодаря на госпожа Полсън за чудесната работа. Тя познава добре селското стопанство. Искам да кажа, че аз ценя особено прегледът, който тя направи, в който не личи никакъв догматизъм. Това е област, в която се натъкваме на подобно отношение, което вреди на качеството на предложението. От тази гледна точка на мен ми се струва много интересно това, че вие разглеждате необходимостта от създаване на нови видове, нови сортове, за да отговорим на нарастващите подробности от храна по света, е, има нужда от е, резистент, видове, които издържат е, на различни климатични условия. Подчертавате необходимостта от нови сортове и заедно с това потвърждавате още една необходимост, а е именно запазване на генетичното наследство и опазването на местните регионални видове. Е, вие знаете, че аз се водя, че аз водя такава битка и то на сериозно. Трябва да се намери баланс между развитието и използването на местните ресурси. В случая и двете се поставят на равна нога развитие, като запазваме, това съвсем не е идеологически въпрос, вървите по правилен път според мен, но комисията сега трябва да разработи една амбициозна стратегия, която да е съгласувана и която приема необходимостта от а, участието на различни фактори, различни субекти. Големите, например, аз не съм склонна толкова да бичуваме най-големите предприятия. Много често те сами доказват себе си. Трябва да помагаме и на малките научни центрове. Те не са никак малко в Европа. Необходимо е да разполагаме с инструменти, така че те да си вършат добре своята работа. Мнозина подчертаха, че тази дейност е от доста дългосрочен характер. Тя има нужда от е, поне 10 години и така. Контрол, финансиране, следене във времето, това е добра основа за предложението, но трябва да отидем още по-далече. Нека да въртим в една посока, е, зададена от е, докладчика отворим вратата на, за различни гледни точки и да не се ограничаваме само в няколко предложения. Луиш, Каполуш, Сантош и после господин Агньо. Много благодаря. Искам да поздравя колегата Паулсен за превъзходната работа. всъщност изясни ни много неща и ни стана на всички ясно, че проблемът се поставя, въпреки че отдавна имахме е, съмнения по въпроса и че няма как повече да го избягваме. Нещо друго и интересно е биотехнологията. Именно биотехнологията отсъства в проекто доклада на госпожа Паузен. Аз смятам, че тук трябва също да отменим табутата и смело да се отнесем към биотехнологиите. Има данни, които показват, че през 20 век са загубени 75% от биологичното разнообразие. Това е меко казано катастрофален резултат. Миналия месец, например, изслушахме тук презентацията на експерт, който твърдеше, че днес светът би се нуждал от площ равна на цяла Латинска Америка, за да произвежда месото, което консумира и за производството на растителни продукти площ равна на целия африкански континент. И такава възможност няма нито в единия, нито в другия случай, т.е. бъдещето минава през нови решения. Нови решения, които няма как да не са обвързани с научния прогрес. Това е застъпено в доклада на госпожа Паусън и за това я поздравявам с, с а, е, превъзходната работа, както казах, е, работа, дело, което ще бие тревога и ще посочи колко е необходимо да се занимаем през следващите месеци с нещо, което може да се превърне в главния проблем на човечеството. Благодаря. Благодаря. Сега има думата Агньо. Благодаря. Аз искам също да благодаря на госпожа Полсен, но има нещо, което, с което не съм съгласен за картофите. За картофите искам да кажа един а, продукт, който всички познаваме и който всички консумираме. Той не... Картофите са открити е, с американският е, континент и донесени тук. Преди 60-70 години имаше болест по картофите, която предизвика глад в е, Ирландия и предизвика жертви, огромно количество жертви. И тогава всъщност бе изнамерен пестицид, против тази гъбичка. Тази гъбичка обаче, която се оказва склонна към мутации и приспособяване към изнамереното от научните експерти на времето лекарство. Проблемът се оказва с други думи сериозен, защото продължава след 160 години да предизвиква болести по картофите. Годините минават и големите между народни мултинационални компании, за които говори госпожа Паусен, продължават да работят и да изнамират все по-скъпи и по-скъпи химически елементи, но болестите продължават, въпреки тези химически препарати. В а, моя регион имаше подобен случай и когато отидох на посещение, видях, че там са били изхарчени около 20 000 паунда, за да построят огради, с които да спират протестите на природозащитниците против тези химически предприятия. Химически предприятия, които изработват пестициди за борба срещу болестите по растенията. Сега обаче, какво лошо има в това да се извадят, да се изтеглят гени от тези болести, тези бацили предизвикващи болестите, за да се използват за борба за растителна защита. Европейският съюз обаче се оказва, че забранява това генетично инженерство, защото изолирането на гени и тяхното използване в крайна сметка се оказва именно това генетично инженерство. Как тогава научните работници и експертите да работят мотивирано и ентусиазирано за търсенето на нови лекарствени препарати? как да продължават след като виждат, че никой не цени работата им, ще се откажат. Ще се откажат от тази творческа дейност и биха се запитали защо да се мъчим да търсим нещо, което природозащитниците ще обругаят отново. Благодаря. Господин Дарман, имате думата. Bei der Bewältigung der Frage, wie благодаря, господин председателю. Да, наистина, когато става въпрос за предизвикателствата относно това как ще изхраним хората на планетата, сортовата селекция има изключително голямо значение. Всички сме съгласни за това. Понякога си мислим, че това е едно съвременно явление, но на практика повече от стотица години е, в миналото хората вече са започнали на практика да създават различни сортове, като са заразвали лозя по конкретен начин, за да могат е, да е, развият различни видове. Може би, разбира се, тази намеса не е била толкова а, а, сериозна, че да, да доведе до някакви е, вреди, но във всеки случай това е практика, която съществува през годините. Е, както във всяк е, друга област и тук има хора, които се справят прекрасно и, и, и се наричат наистина магиосници на, на занаята. Госпожа Паусън наистина е права в е, думите си, че наистина в крайна сметка не трябва да затрудняваме живота на учените, опитвайки се да намерят нови решения. Съществува, разбира се, промишленост, цяла промишленост, насочена към проблемите на селекцията – имат дружества, които подготвят и произвеждат е, продукция, която продават в е, цял свят. Е, в рамките на Европейския съюз ние също се опитваме да намерим решение на проблема. Що се отнася до 14-та точка, виждаме как отново ставаме свидетели на популизма, що се отнася до големите и малките. И може би наистина трябва да се запознаем по-подробно с доклади с материали относно структурата на сектора в Европейския съюз. Наистина има хиляди специалисти а, по а, растителна селекция. Някои от тях работят в малки дружества, други в по-големи. Но изключително много са професионалистите в тази област. А, много важно е да съзнаваме, че в растителната селекция се работи с най-различни растения, с е, зеленчуци, плодове. Някои може би изглеждат по-маловажни, но всички те са много важни в крайна сметка. Казвате, че не се появяват е, нови сортове. Но, напротив, нека видим броя им, колко много се появяват а, е, всяка година нови сортове. Нека разгледаме наистина по-внимателно и селекцията госпожа Полсо наистина с критично око гледам на този доклад. Трябва наистина да проникнем а, е, задълбочено в темата, за да разберем как работи сектора, да видим какви са точно данните, какви са цифрите, за да можем да направим нашия анализ, а не просто сега да затръшнем вратата в лицето на големите компании и да кажем, че малките са добрите и тях трябва да насърчаваме. Нека наистина да анализираме потребностите на специалистите растителна селекция в Европа, за да отбележим напредък. Благодаря ви, председателя. Благодаря. Много е трудно да не се съглася с казаното господин Хойсленг най-напред. Благодаря. Благодаря е, за доклада, госпожа Полсън. Наистина има много аспекти, които можем да подкрепим. Нищо не се развива без научно-изследователска дейност, но пък и в, в нея съзираме проблеми. Много често е, големите е, дружества оказват въздействие върху начина по който върви научно-изследователската дейност. Миналото е имало много конкретни искания, свидетели сме на всички тези процеси. също така във връзка с е, финансирането на проекти, е, в зависимост от това, кой ще използва продукта на изследването в бъдеще. Известни са ни тези практики. А, какво ще се случи, ако нямаме достатъчно царевица или житни култури в е, бъдеще? Наистина, това са проблеми, които не бива да а, дискутираме без сериозен анализ. Необходимо е научно-изследователска дейност, но тя би следвало да бъде независимо провеждана. не можем да получим 70% по-голяма продукция само с инвестиции в научно-изследователската дейност. Може би можем да нахраним и 20 милиарда хора с храните, с които разполагаме. Тук става въпрос също така и за процеса на пласиране на храната, на дистрибуция. Изключително много храна се изхвърля. Има данни, че 50% от храната се изхвърля има държави, в които има проблеми с складирането на продоволствието, с структурата и в крайна сметка транспортирането и доставянето. Хората не получават храната, от която имат нужда. Наистина не трябва да направим нужното, трябва да се търси решение в научно-изследователската дейност, генетичното инженерство, може би. Да, този дебат ми е познат. Сега, господин Агнио и проблема свързан с картофите. Наистина има сериозни проблеми с монокултурите. Това е факт. Те винаги са много уязвими, но не можем да ги а, усъвършенстваме, като им инжектираме малко генно моделиран продукт. Трябва да се промени подхода. Трябва да има съидбо оборот. Трябва да се подобри качеството на а, сортовете на културите. Говорили сме за всичко това и по-рано, но що се отнася до а, генното инженерство, което господин Агнио предлага, това е спорен въпрос. Не след обяд ще се говори наистина по въпроси свързани с растителния репродуктивен материал. Господин с доклада ще а, дискутираме тези въпроси и предложението, което докладчика прави тогава, но в крайна сметка, що се отнася до многообразието до сортовете. Да. И посоката, която поемат много националните компании, като насочат вниманието и интересите си само към малък сектор от пазара. Това е проблем. Но ние трябва да направим нужното, що се отнася до многообразието на сортовете. Ние трябва да направим нужните анализи, що се отнася до това къде да вложим повече ресурси, да имаме предвид промяната в климата, в, в целия този процес. Необходимо е да се подбират подходящи гени в генното моделиране. Необходимо е да се вземе решение в каква посока да вървим. И разбира се, с помощта на господин Силвестрис и неговия доклад се надяваме, че ще можем в крайна сметка да стигнем до отговори. Необходимо е да има научно-изследователска тайност и съответно тя да бъде подкрепена с нужното финансиране. И предложенията, според мен, не се правят в правилна посока. Имам предвид и тези на господин Силвестрис. Благодаря. Председателя. Макентайрен, след това господин Дес. Благодаря. Благодаря на госпожа Полсън за този доклад. Мисля, че темата е изключително важна. Необходимо е да се повиши и качеството и добивите в Европейския съюз. Отбелязам, че тя споменава, че нов сорт семе трябва е, са необходими 10 години. При тревата говорим за 18 години и процеса на селекция трябва да се ускори. Мисля, че ние трябва да се занимаем с техниките за ускорено селекциониране – много е жалко, че Европейския съюз като цяло отписва всякаква форма на генно модифициране. Нека да бъдем малко по-конкретни и да се запознаем по-близо с темата и да не отхвърлим и да не отпишем целия подход на генетичното модифициране – ние сме вложили много усилия в растениевътството, в отглеждането на, на плодове и зеленчуци. Говорим за повишаване на добивите. 18% от общата стойност на сълскостопанското производство в Европейския съюз е от 3% от обработваемата земя. Тоест, има е, възможности за увеличаване на плодовете и зеленчуците, които са полезни за гражданите. Мисля, че също така можем да ограничим е, вносните стоки ако се съсредоточим върху плодовете и зеленчуците. Има области в доклада, с които не съм съгласна. Част и колегите се спряха на някои от тези въпроси. Трябва да се занимаем по-конкретно с използването на хербициди, фунгициди, е, има много химикали, които започваме да забраняваме в Европейския съюз. И заедно с това внасяме плодове и зеленчуци от други части на света, в е, които тези препарати се използват. Така че връзваме ръцете на потребителите си, на производителите си, при това зад гърба им, създаваме им трудности и след това се чудим защо внасяме толкова много. И това е още един аспект, на който трябва да обърнем внимание, когато говорим за повишаване на качеството и добивите не е особено полезно да нападаме големите предприятия. Няма съмнение, че и малките предприятия вършат много работа, или поне в моята страна и моя регион е така. Бих искала подходът да бъде малко по-балансиран в тази област, но съм благодарна на госпожа Полсън за това, че извърши цялата работа, за подхода, който възприе. И аз самата ще внеса изменения. Благодаря, госпожо Макентайр. Първо, господин да десима думата. Благодаря, Пао. Благодаря на госпожа Полсън за проекта, който е, предизвика интересна дискусия. Обеден съм, че в крайна сметка ще успеем да сближим е, позициите си. Нека да отговоря обаче първо на това, което каза Мартин Хойслинг. Той каза, че ръждата по картофите се предизвиква от монокултура. Искам обаче да му кажа е, в моя район се отглеждат картофи предимно за собствена консумация 0,1-0,3 хектара, но всички имаха проблеми с тази ръжда. И за монокултура ли говорим, ако човек обработва един малък парцел за собствени нужди? Чудя се защо органичните фермери използват определен вид тежък метал при отглеждането на картофите. Получаваме страшно много писма от хора, които казват, че не трябва да забраняваме мета. Но дори органичните фермери имат проблеми с ръждата по картофите. Нека не размахваме лозунги и да казваме, че монокултурата е виновна за проблемите. Що се отнася до многонационалните е, фирми, е, селскостопанската наука, като че ли е изтикана от Европа, ми е естествено учените отиват навън. Нобеловата награда за научни изследвания в тази област рядко се присъждат на европейци. Що се отнася до многонационалните предприятия, нямам нищо против да си купя Volkswagen от многонационална предприятия. Чудесна кола. Е, малко, май не мога да си купя кола от определен производител в Елзас, където най ефтената кола е около половин милион. Ами предпочитам да си купя кола от многонационална фирма, която да е по джоба ми. Благодаря. Мишел Дантен. Благодаря. А, когато говорим за занаячийски услуги и алзаски по-точно, можем да се пошегуваме и с големите компании, които има в Алзас. Има ги и там може да си купите нещо, колега Дес, по джоба ви. Връщаме се на селското стопанство. Селското стопанство и специално селското стопанство в Европа произвежда добре през последните 70 години поне. И благодарение именно на това изхранването не е вече проблем за голяма част от нашите съграждани. За съжаление, економическите причини продължават да съществуват и да безпокоят съществуванието на много от тях обаче. Климатичното изменение. Нека към него да се обърнем сега, защото за да спечелим битката срещу климатичното изменение, ни трябват експертно познание. И експертното познание и развойната дейност не трябва да са само насочени към фундаменталната наука, а трябва да имат и практическо приложение. И тук въпросът става политически. Става политически, защото всички изследователи трябва да имат достъп до съществуващия генетичен материал. Необходимо е да направим така, щото биоразнообразието, което е а, всъщност цяла съкровишница, не бива тази съкровишница да е достъпна само за едни, а не за други. Госпожо докладчик, аз съм съгласен с 6 и 7 точка, но 14, 15 и 16 смятам за много ограничаващи. В Европа разбира се, че има развойна дейност, научно-изследователска дейност, която не е задължително свързана с мултинационалните и която дава търговски резултат към принос към нашия платежен баланс всяка година. Например, в моята област област износът на семена и посадъчен материал е равен на експорта на 20 самолета Airbus. Airbus. Виждате, значи, че това не е за подценяване и трябва да продължим в същия дух, за да има гарантирано място не само в Европа, а и в света за тази развойна дейност, за тази научна изследователска дейност, която да продължава да се развива. В противен случай ще се окажем тук в Европа пленници на е, няколко американски м, финансови или фирмени групировки в областта на семената и посадъчния материал. Благодаря. Е, е, е Благодаря. Господин Агния, след това Хаслинг. Благодаря, че ми давате възможност отново да се изказя по отношение казаното от господин Хаслинг за картофената ръжда. Наистина, това наричат господина а, монокултура, но аз искам да ви уверя, че те не се отглеждат като монокултура в Обединеното кралство. Повечето хора, които ги отглеждат, е, вече ги е, отглеждат с интервал от 5-6 години. Не защо, защото има едно конкретно заболяване в е, самата почва, която, което изчезва за 5-6 години. Така че няма вариант, при който да се отглежда монокултура на територия на Обединеното кралство поради тази причина. А ръждата се предизвиква от атмосферни условия, когато влажно възможността се качи на определен ниво и наистина 24 или 48 часа по-късно, съответно, тези гъбички се развиват. И е, ни казва, че всичко това няма да се случи отново, именно защото вече имаме глобално затопляне. Трябва да оставим идеята в миналото. Това ни говорят непрекъснато е, зелените относно ръждата по картофите. Благодаря. Благодаря. Мартин. Ich habe, Albert ist jetzt leider draußen, aber äh, ich wollte... За съжаление, Алберт излезе от залата, а пък аз исках да кажа, че мета не е тежък метал, но може би ще му предадете. Тежките метали са нещо друго но със сигурност се използваме те наистина е, при е, голямо мащабно селско стопанство особено що се отнася до конвенционалните методи при отглеждането и на лузя големи масиви. Но аз се опитах да направя всъщност един паралел с глада в Ирландия, предизвикан от болестта по картофите, защото много често хората насочат вниманието си върху една основна храна за своята прехрана и след това, ако възникне проблем, той естествено е много сериозен. И за това призовавам да проявим внимание към монокултурите, да не бъдат избирани те за основна съставка на храненето на конкретна общност. Що се отнася до избора на сортовете, процеса на сортиране, процеса на селекция, всичко това е много важно, защото в крайна сметка трябва да се отвори възможността за повече сортове. Така на практика ние ще можем да се осигурим, ще имаме по-широк спектър, така че да не зависим само от е, един единствен сорт в храните, защото очевидно това а, крие риск от а, потенциално а, застрашаване на отглеждането на този вид. Например, когато става дума за Монсанто, това е една голяма е, фирма за производство на химически вещества. Те инвестират изключително много, разбира се, в своето производство. Защо? Защото искат да е, подкрепят такто, както сортирането от една страна, така и собствените пестициди, които те произвеждат и продават. малките дружества страдат от а, изтласкване от пазара от големите дружества. Те също трябва по-активно да работят, за да се предпазят от това. Благодаря председателя. Благодаря на всички колеги. И сега ще дам думата на представителя на комисията от Генерална дирекция Санко. Сред нас има представител. Една госпожа. Имате думата, госпожо. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Полсън за това, че повдигна този толкова важен въпрос за селекциониране на растителни видове. Въпросът е много важен с оглед необходимостта от гарантиране на продоволствената сигурност през 21 век. Европейския съюз носи глобална отговорност, защото той е конкурентен производител на семена, той е световен лидер в производство на семена, като има голям пазарен дял. За комисията е много важно, много важен въпрос за биологическото разнообразие. Ако погледнем храната, която консумираме, има 60 сорта, които се произвеждат в ферми в Европа но това, което потребяваме е ограничен брой култури, така че загубата от биологично разнообразие се дължи предимно на растенията. Разнообразието на генетичните ресурси е много важно за селекционирането на растителните видове. Следователно е необходимо да се запазят генетичните ресурси в генетични банки и да имат достъп до генетичните ресурси в цял свят, защото е, това е, е, защото оттам получават своя материал селекционерите в Европа и има и международен договор е, в тази област. По въпроса за оскъдните ресурси, и предизвикателствата, свързани с промените в климата, намаляването на водните ресурси, хранителните вещества и болестите. Всичко това налага да се използват и, отглед... и селекционират нови видове. И когато бъдат селекционирани тези видове, те, тези сортове, те трябва да бъдат изпитани по независим начин. Генерална дирекция Санко направи едно предложение за растителен материал, на това беше споменато тук. Ние положихме усилия така, щото новите сортове, като резистентност към заболяванията, използване на вода, издържа, издържливост на суша, са да бъдат характеристики, които да бъдат изпробвани и изпитани. Също така полагаме усилия да се увеличи достъпа до пазара за новите сортове. Също така трябва да има начин да се проследят и уточнят сортовете и фермерите. За ефективност на селекционирането необходим е не само достъпа до разнообразие, от значение и технологията, е, която се регулира на европейско ниво. По-конкретно технология за генно модифициране. Комисията в момента анализира тези метове за селекциониране е, във връзка с генното инженерство. В е, доклада се споменава доклада Свалбат и международното семехранилище. Целта е да се запазят генните ресурси и да се използва тогава, когато се провалят национални генни ресурси. Ние смятаме, че трябва да се спомене Европейската мрежа за растителни сортове и е, участието на национални европейски генни банки. Това има отношение към достъпа до материал за селекциониране. Често чуваме, че селекционирането на растения и семена е област, в която господстваща роля играят многонационални фирми. Това може да е така в е, глобален мащаб, но не в Европа. Имаме данни, които говорят за това, че 70% от оборота и от дейността се пада на малки и средни предприятия. Комисията проведе проучване сред държавите членки. То сочи, че съществуват множество микропредприятия. също зависи за какви видове и сортове говорим. При зеленчуците е възможно големите предприятия да имат водеща роля, но при много други култури основната дейност се пада на малките и средни предприятия. Така че европейското законодателство за растителен материал осигурява равен достъп на всички предприятия. И това е причината, поради която в Европа имаме множество микропредприятия и малки и средни предприятия в сравнение с САЩ, например, където няма национално законодателство за продажба на семената. И там големите предприятия са унези, които имат водеща роля и те разчитат на рекламната си дейност. Така че в Европа се радваме на добро разнообразие. Що се отнася до биологическото разнообразие накрая, бих искала да повторя, че в предложението на Комисията за растителен репродуктивен материал бяха предприяти редица мерки за по-лесен достъп на традиционните сортове до пазара. Бяха разработени нови е, идеи, нови методи, за да бъдат обхванати всички е, сортове и е, видове и да се осигури достъп на микропредприятията. Полагаме всички усилия в тази област. Благодаря. Благодаря на генерална дирекция Санко. Сега ще дам думата на заместник-председателката Полсън. Благодаря. Господин председател, благодаря колеги. Нека да кажа, <laughs> нека да кажа следното. Мислех си, че дебатът няма да потръгне много лесно, но се оказа не толкова страшно и не такова взривно устройство, каквото аз си представях. Разбира се, че не правя разлика между големи и малки. Големите не са злите, малките добрите. Основавам се по-скоро на други факти, а именно на немската компания BASF, която се съюзява и работи заедно с генни изследователи от Средните щати. С други думи, губим ресурс. Моето желание е по-скоро друго. Желанието ми е да изнамерим начин да подновим този дебат, този изследователски дебат и поле за действие тук в Европа. В параграф 22 може ясно да прочетете предложението ми за създаване на общ европейски изследователски форум, в който да участват и големи, и малки, и средни предприятия, които да е, изследователски проекти. Това, което предлагам е да се създаде нещо като обща фундаментална база данни, която от която могат да черпят фундаментално познание тези, които след това ще го прилагат на практика. Разбира се, е, глобалните думи са лесни, подробностите са по-трудните. Пак повтарям, че генетичното разнообразие в Европа и разнообразието на културите, които отглеждаме тук в Европа, трябва да бъде защитено защитено. На 3 декември изтича срока за представяне на изменения, така че заповядайте. Предложете изменения. Предложете изменения, които да задълбочат дебата, защото това е дебат за бъдещето ни. Разбира се, че няма сега веднага да постигнем конкретни решения. Какво можем да направим? Можем да зададем въпроси, подходящи, задълбочени такива, които да насочат дебата в правилната посока. А именно посоката за бъдещето ни. Разбира се, че трябва да защитим селското ни стопанство, разнообразието на културите, които отглеждаме. Селското ни стопанство до момента действа добре. Резултатите, които получаваме от селските стопани, следва да бъдат запазени. Техниките, с които те си служат, също. Разбира се, че можем да внедрим и други които могат да бъдат използвани тук. Разбира се, чукът е подходящ инструмент, когато човек иска да забие пирон, но и когато иска да убие някого, може да се използва чукът. Така че нека да използваме нашия чук за разумни начинания. Благодаря. Много импортанте. А Adesso, колеги, ла комисиона... Благодаря. Ти, Мерит, каза председателят. Просегуи. И така, сега ще направим 5-минутна почивка и ще продължим съответно заседанието на координаторите на политическите групи. А днес след обяд ще започнем работа в комисия в 15 часа. Желая ви приятно.